Dear colleagues, please, thank you. The press. Здравейте, колеги. Нека започнем нашето заседание. Най-напред с е, приемането на дневния ред. Не виждам възражение. Приете дневният ред. И сега искам да приветствам Марио Драги, председателят на Европейската Централна банка. Той е тук, за да говорим, за, за да проведем нашият паричен диалог. Това е вторият паричен диалог. Първият се състоя на 6 февруари. А след паричният е, диалог ще говорим за Европейския път за системен риск. Както знаете, Марио Драги е негов шеф. Паричната политика за момента е непроменена. Както знаем, управителният съвет на банката потвърждава мерките, които бяха предприяти. Тези предприяти мерки ще продължат до края на годината, а ако е необходимо и след края на тази година. Това са мерки насочени към преодоляване на инфлацията. Освен това, управителният съвет смята да увеличи и да разшири програмата за закупуване на активи. Европейската централна банка подчертава, че не бива да се застрашава възстановяването на економиката Даже напротив, трябва да има съответни възможности за, за реагиране на всякакви непредвидени ситуации. До момента политиката на банката игра голяма роля за трансмисионните канали и помогна много за увеличаване на публичните и частните инвестиции. Председателят Драги ще представи перспективата на банката за паричната политика, ще говори за последиците на Брексит върху, европейска, върху стабилността на еврозоната. Координаторите на ЕКОН подготвиха следните въпроси, а именно финансовите иновации и въздействието на паричната политика върху лихвените проценти в средносрочен план. Това са двете, двата, въпроса, върху, двата въпроса, върху които ще се говори в последствие. Що се отнася до втория въпрос за лихвените проценти, трябва да кажа, че то, този въпрос се задава на фона на увеличаването на лихвените проценти в Штатите, както и на фона на политическите напрежения в Европа. Първият фактор може да продължи но вторият фактор може да се намали след последващите и предстоящи избори в Европа. Въпросът за периферните страни е много важен. Така че имаме интересни въпроси. И имаме много очаквания към вашата презентация. Господин Драги, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие да говоря пред вас за втори път в рамките на паричния диалог тази година. Радвам се, че вие днес сте избрали темата за ролята на финансовите иновации. Това е само един от е, елементите на, на фин, иновациите в а, е, общата економика, но финансовите иновации са много важни, тъй като те имат а, е, отношение с разпределението на активите и капиталите. Нека вече най-напред отправим поглед към паричните политики. Економическото възстановяване се стабилизира и започва да се разширява и обхваща страни и сектори. БВП в еврозоната се увеличава за 16 3 месеца от е, няколко време насам. Инфлацията е спаднала от 2009 година потреблението е най-високо от 6 години насам и очакванията са за още по-голям растеж през следващите месеци. Рисковете са намалени за финансована стабилност, особено, що се отнася рисковете, които имахме в края на миналата година. Инвестициите са основния двигател на възстановяването. Възстановяването за момента е стабилно. Това е много важно на фона на глобалното развитие. HICP и инфлацията през последните месеци е, е овлад... са овладени натиска от заплатите си остават наша средносрочна цел. Все пак трябва да се съсредоточим върху стабилни финансови условия, което означава, достатъчни капитали. Ние ще актуализираме нашите прогнози за бъдещето на базата на информация, така че да може да, да имаме ясна представа за разпределянето на риска по отношение на растежа. По принцип ние сме убедени, че голямо количество подкрепа ще е необходимо за политиката ни, за да може ресурсите, които предлагаме, да бъдат абсорбиране, така че 2% цел да може да се стабилизира. Това е нашата средносрочна цел. Вие ме молите да говоря за динамиката и за дългосрочната перспектива на лихвените проценти. През миналите десетилетия лихвените проценти се намаляват в номинално и реално раз... изражение. Те изразяват паричната политика, но тук има и структурен елемент – е, това са все фактори, които включват увеличаването на спестяванията, тъй като е, населението в пенсионна възраст се увеличава. От... В същото време обаче дълговете, които нарастват, намаляват продуктивността. На нас са ни нужни стабилни нива и това е проблем, с който трябва да се справим. Това означава структурни действия на национално и европейско равнище. Паричната ни политика беше инструментализирана именно за да може да се справим с цикличния компонент на спестяванията и на искането и търсенето за инвестиции. Подкрепенето на номиналните доходи стимулират потреблението и инвестициите. Това са предварителни условия обаче за намаляване на инвестициите до 2%, извинявайте, на инфлацията до 2%. Ние предпочитаме естествено едни здравословни лихвени проценти. Нека сега премина към финансовите иновации. Отношението между спестяванията и инвестициите – ме води именно към днешната тема. Финансовата ефективност в еврозоната е много важна, за да може да се подобри разпределянето на капитал, за така че той да може да бъде използван възможно най-продуктивно. И инновациите на финансовите инструменти, инфраструктура и услуги, както и промяната на организацията на финансовите пазари, може да играе много важна роля финансовите иновации е един последователен процес, който непрекъснато продължава. Той е започнал от миналото. Ето, например, няколко примери. Въвеждането на обезпечен дълг, на секюратизиран дълг, който представлява добър стимул за преодоляване на асиметрите в финансовия сектор. Някои асиметри от миналото бяха използвани за неутрализиране на финансовите трансакции. Тук имам предвид търговията с коли и ATM. Е, в днешно време новите технологии в финансовия сектор представляват трансформативна сила. Ние следим развитието им поради няколко причини. Просто за да разберем по-добре тяхното влияние, за да видим какви рискове крият и за да видим какви са необходими, какви, какъв контрол е необходим. А също така и да се приспособят институциите към иновациите, когато е необходимо. Нека ви дам няколко конкретни примера за това, защо финтек е много релевантен за нашата, са много релевантни за нашите задачи. Финансовите технологии отцветяват нашата е, економика. Финансовите технологии и финансовите иновации имат потенциала да въздействат върху начина по който се финансира економиката. В бъдеще те могат да влияят върху финансовия механизъм, върху транзакциите и върху финансовите и условия, фин, условията за финансиране. Трябва да сме бдителни, така че промените в финансовия а, ландшафт се вземат предвид и се отчитат. Европейската Централна банка и евросистемата имат законен интерес да следят ефективността на платежните услуги и платежните инструменти. Е една от областите, в които финансовите технологии са много важни, това са разпределяемите отчетни технологии, като блоковите вериги. Тази област се развива много бързо, ето защо трябва да я следим много внимателно и да оценяваме рисковите, рисковете от новите технологии като LTE и плащанията свързани с тях. Един риск, възможен риск е разпадането на пазара, увеличаването на неговата фрагментация. Има различни възможности, раз, различни подходи, които се предприемат за уравновесяване на тази тенденция в държавите членки. Трябва да следим това развитие. Освен това, ние имаме отговорност за създаването на този ландшафт. В евросистемата ние естествено ще действаме в унисон с нашия мандат, така че платежните системи да функционират безупречно. Финансовите технологии дават на финансовия сектор възможност за по-добро предлагане на услуги, както на домакинствата, така и на компаниите. Финансовите технологии могат, например, да улеснят банките да се приспособяват към нови бизнес модели, да намаляват разходите и да, да използват нови бизнес шансове. Е, тези технологии могат да играят допълни, допълваща функция за даване на кредити, например, peer-to-peer -peer платформите. Това може да намали макроекономическите дисбаланси за отдаване на кредите на фирми и домакинства, особено, за малки и средни предприятия. Дигиталните иновации в финансовите услуги могат обаче да, предпаз... да представляват и риск. Затова е много важно да оценяваме нормативната база, и да наблюдаваме ролята на небанковите предприятия в финансовия сектор. Новите и съществуващите актьори в сектора трябва да имат еднакво поле за изява. За тази цел ние непрекъснато правим анализи на национално, международно и европейско равнище. Най-вече новите технологии трябва да бъдат управлявани и то много внимателно, особено в контекста на киберсигурността. Киберрисковете е, рисковете са отдавна приоритет на надзорните органи. Банковият надзорен орган също говори по този въпрос и го осветлява от различни перспективи. Освен това, трябва да осигурим, че мрежата, както и индивидуални системи, са, не, не са податливи на киберпрестъпления. Ние следим финансовите рискове, евентуалните финансови рискове от финансовите, проистичащи от финансовите технологии. Нашата цел е да осигурим финансовите платформи. Има една такава финансова платформа, която започна своята дейност през 2015 година. Тя създаде хармонизирани, интегрирани и ефективни услуги за плащане. Европейската централна банка е катализатор за създаване на единен пазар за плащания и ценни книжа. Има различни концепти, но те са взаимообвързани. Ето защо регулаторната рамка е много е важна. Трябва да се погрижим, че финансовото развитие и економическото развитие се обославят взаимно и се поощряват. Ето защо европейският законодател има много важна роля тук. Имаме нужда от хармонизация при финансовите технология, технологии. Това ще помогне <clears throat> за създаването на равнопоставеност на различните актьори още от самото начало, а това от своя страна ще поощри трансграничните инвестиции. Така че, както виждате, финансовите технологии може да подобри финансовия сектор, неговата ефективност, да създаде нови продукти и да намали разходите за потребителите, но има и друго измерение, а именно, а именно риска. И тук се намесва законодателството. Ние трябва да сме на ниво и да успеем да се справим с предизвикателствата. Естествено, зависи от същността на финансовите технологии, тез, но отговорът по отношение на законодателството трябва да е много внимателен, така че да не се накърнява възходящото развитие на финансовите технологии. В заключение искам да кажа – има положителни сигнали, но нека не се само успокояваме. Ние целим по-висок растеж, по-голяма производителност. Тук има много какво да се направи. За да постигнем тази цел, имаме нужда от структурни реформи, иновации – Имаме нужда от бизнес среда, която да поощрява иновациите и една бизнес среда, която е бързо приспособима към новите предизвикателства. И тук законодателят може много да допренесе. Економическият и паричен съюз трябва да се развива. Това е нашата цел, но за да я постигнем, трябва да сме готови за иновациите. Включително трябва да предвидим и доброто функциониране на економически и паричен съюз. Комисията ще излезе с документ за задълбочаването на економическия паричен съюз, който ще, документ ще бъде последван от дискусия с интерес и очаквам. Председателят, благодаря господин Драги за, вашите въве, за вашата въведителна презентация. Благодаря за задълбочение анализ на, на финансовите технологии и иновации. Благодаря. Мисля, че вашата оценка отговаря на нашите на нашата <clears throat> концепция. Първият оратор Брайан Хейс. Драги, Благодаря ви много, господин Драги. Добре дошли отново в Комисията по економически въпроси. Много насърчително бе да се чуят вашите бележки за финансовите технологии. Е, вие очертахте и рисковете, и възможностите, е, и други колеги ще ви зададат въпроси. Моите са два. Първият е свързан с излизането на Великобритания от Съюза. Във връзка с е, излизането на банките от Великобритания, и преместването им в еврозоната. Както знаете, банкова лицензия се дава от Европейската Централна банка заедно с националните регулативни органи е, за това да се установи е, нова е, банка в еврозоната. След бележките на ЕИОПА и на ЕСМА във връзка с това надбягване към дъното и опасността от създаване на различни условия. Какво можете да направите вие като Европейска Централна банка за преодоляване на тези рискове? Е, така че тези банки да могат е, да се преместят, ако желаят, но без да се нарушават правилата за защита на конкуренцията. Вторият ми въпрос е свързан конкретно с Ирландия. Както знаете, от банковата ни криза остана една банка, която е от 125-те системно значимни банки. И ирландското правителство иска тази банка да бъде частично продадена. Всъщност въпросите ми тук са два. Първо, смятате ли, че за подобна частична продажба е подходящ моментът сега? И освен това, е, стабилната банкова среда беше е, достатъчно благоприятна сега, до сега за Ирландия. Мислите ли, че тя ще стане такава и в бъдеще? Благодаря. По първия ви въпрос, естествено Европейската Централна банка вътрешно се подготвя за всевъзможни последици, свързани с излизането на Великобритания от е, Съюза. Това въжи и за надзорните аспекти на нашата работа. Банките се подготвят и планират своята дейност тази връзка. Поддържаме връзка с всички тях, е, следим процеса отблизо. Както посочихте, обаче това въжи не само за нас, роля играят и националните компетентни органи. Естествено, готови сме да подпомагаме банките да реорганизират дейността си в еврозоната. Много важно е тези банки да извършат цялата необходима подготовка своевременно. Тоест, първото и най-важното е да действат на време. Е, ще имаме възможност да разискваме голяма част от тези въпроси в бъдеще, но голяма част от рисковете, от които се страхуват хората, са свързани с начина по който ще бъде управлявано излизането от е, е, на Великобритания от Евросъюза. И управлението е до голяма част в ръцете на самите банки. Затова те трябва да започнат да се подготвят достатъчно рано. Трябва да направим така, че всички банки, които функционират в еврозаната, отговарят на стандартите на Европейския банков надзор. Важно е нито безопасността, нито солидността на банковата система да бъдат компрометирани след това излизане от Съюза. Но, както вие казвате, има риск от надзорно фрагментиране и от е, фраг... надзорен дефицит. Европейската Централна банка не може да се справи с тези рискове сама. Е, банките могат е, да решат да се насочат към трети страни, където да създадат клонове и тук ние нямаме надзорни правомощи. Вие като законодатели сте длъжни да гарантирате, защото е, да няма регулативен арбитраж и аналогичните рискове да бъдат регулирани по аналогичен начин. Тоест, вие имате своята роля в процеса. По втория въпрос искам да кажа, че изцяло е, в правомощията на ирландското правителство е да определи кога ще продаде е, своя дял във въпросната банка. Според мен, общо е желателно да се прехвърлят рисковете от данакоплатеца към частния сектор, възможно най-рано. В Ирландия от кризата е постигнат значителен напредък. Да, наистина значителен напредък. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Благодаря за това, че поставихте този въпрос за посредничеството на институциите и за опасността от набягване към дъното. Националните компетентни органи Европейската Централна банка трябва да предприемат необходимите мерки за отстраняване на тези рискове. Перванш Берес. Не знае дали е добър пример, ще задам два въпроса. Първият, вие сте един от авторите на доклада на петимата президенти и се вижда, че това е един доклад, който може да който е съвсем актуален. Освен това, вие посочихте, че като се има предвид състоянието на паричния валутен съюз, има въпроси, които трябва да се задават. И тук там се появяват частични идеи и по-специално по преобразуването в един европейски валутен фонд, който да обягва на някаква общностна логика, но който ще бъде между правителствен. Смятате ли, че в този доклад ще, това е добрият подход на Европейския паричен съюз да работи добре, включително и баланс между една добре интегрирана политика и една бюджетна политика, която се остава за момента в компетенциите на държавите членки. И втория въпрос има връзка с бъдещето, излизането на е, Централната банка, защото имате ангажимент до края на годината и разбрахме, че има различни оценки е, по начин, на който трябва да се е, съобщават нещата, т.е. какво ще правите след края на годината, по-специално предвид развитието на промяната в заплатите. И миналата седмица в Берлин, това, което чухме, е по-скоро идеята, че от месец юни даже някои показатели във връзка с заплатите ще позволят да се създаде едно впечатление за излизането от тази валутна и политика. Thank you. Um... Благодаря ви. Съгласен съм с вас. Въпреки, че не трябва да го казвам. Защото като един от петимата автори от доклада, зная, че това е първи опит за генерален план за нашето бъдеще. И за това трябва да разглеждаме различни хоризонти, краткосрочния и дългосрочния. Промените в целите и задачите на Европейския надзорен механизъм може би ще изискват изменения на договора и са по-скоро елемент от дългосрочната перспектива, но нека все пак се спра на въпроса. Необходимо е да се направят допълнителни проучвания. Това, което е важно, е да не подхождаме на парче – това, което е важно, е заедно да определим пътя, по който желаем да вървим. Път, който да ни а, отведе до конвергенция все повече стъпваща върху изграждане на институции, а не толкова върху правила и единствено върху правила, както е днес но това трябва да бъде комплексен, добре обмислен път, а не към институциите да се подхожда на парче. Второто, което запитахте, е свързано с нашата парична политика. Както знаете, следващото, следващата седмица ще бъде проведено заседание на управителния съвет във връзка с паричната политика. Ще има нови прогнози. Това, което виждаме в момента, е, както казах и в началото, е, че перспективите за растеж се подобряват. Възстановяването е солидно, защото все повече стъпва върху потреблението, а не върху износа. И това възстановяване е всеобхватно, защото обхваща различни страни и различни сектори – Но що се отнася до разширяването е, на това възстановяване, е, ние използваме е, индекса на разпространение на добавената стойност между различните отрасли и различните страни. Колкото по-голям е този индекс, толкова по-обхватно е възстановяването. Same level as it had in 19... Стойността е, на този индекс днес е, е като през 1997 година, далеч преди кризата, което означава, че голяма част от проблемите по време на кризата финансово фрагментиране, проблемите е, с разпространението на идеите и практиката на паричната политика сега вече са преодолени, поне в еврозоната. Същевременно, ако пък погледнем инфлацията, виждаме, че основната инфлация, базовата инфлация, все още се потиска. А инфлацията по принцип се движи от цените на енергията. Доколкото те спадат и инфлацията ще бъде по-ниска но базовата инфлация всъщност е потисната. И една от причините, както неколкократно съм изтъквал, е това, че все още се потиска растежът на трудовите възнаграждения. Въпреки, че вече наблюдаваме известен ръст в някои части на еврозоната, известен ръст в производствените цени. Независимо от това е рано още да променяме позицията си за паричната политика. Тоест, прогнозите ни до сега е, са свързани с е, изключителната подкрепа, която все още съществува и от която не сме се отказали. Благодаря на Отис Мария. Драги, драги, по... Господин Драги, кога и при какви условия Централната Европейска банка ще реши да включи Гърция, за да може пазара на облигациите да включи тази програма PSPP. А освен това, второто, банката, гръцката банка през 2015 и 2016 година е, е похарчи 42,5 милиона е, евро и при какви условия е, Гръцката банка ще може да купи в рамките на програмата CBPPP3 облигации на гръцки е, дружества и на гръцки банки, като подкрепя по този начин развитието в Гърция и осигурява създаването на нова заетост. Освен това, господин председател, искам да ви е, кажа във връзка с европейската политика в зоната евро. Това е едно предложение, което ще направя в е, Страсбург. Господин Драги, Европейската система Централната банка може ли да бъде по-гъвкава, за да може националните банки на всеки член от еврозоната да имат е, валутна политика, която да отговаря на економиката на собствената си страна, като разбира се разполага с инструменти за немонетна политика, невалутна политика, които инструменти да бъдат свързани с е, настоящия е, баланс на настоящата система. Тоест, Гръцката национална банка, като използва QE, може ли да има валутна политика, която да отговаря на гръцката економика, като по този начин генерира пари до 70 милиарда евро, т.е. 2%, които се държат от гръцката банка в капитала на Европейската банка като си има предвид, че в Европейската банка ние имаме около 300 милиарда евро. Благодаря. Благодаря ви. Отговорът на първия ви въпрос е преди всичко се нуждаем от положително приключване на сегашните преговори. И за това ние приветстваме е, споразумението постигнато е, на работно равнищо и съжаляваме, че на последното заседание на Еврогрупата не бяха ясно определени мерките. Е, след това е, трябва да се съобразим е, с оценката за устойчивост на другите институции. Но, разбира се, и оценката, която трябва да извърши Европейската Централна банка и нейния управителен съвет изцяло независимо. При отрицателни хипотези трябва да имаме подготвени мерки и разбира се, трябва да вземаме решенията си с оглед на всички възможни варианти, както казахте и вие. Така че нека най-напред се споразумеем пълноценно. Нека бъдат изготвени унези мерки и възприяти унези мерки, които да направят дълга устойчив в течение на времето. Във връзка с второто ви предложение – ако работим с 19 различни централни банки, с 19 различни валутни или парични политики, ще има различни 19 валути. Това е целта на единната парична политика. Всички наши цели е, се задават за цялата еврозона, а не за отделни страни. Когато, например, говорим за инфлация, имаме предвид инфлацията в цялата еврозона, а не инфлацията в една или в друга държави, членки на еврозоната. Само секунда. Моето предложение беше съвсем конкретно. Аз зададох ни въпрос относно Гръцката национална банка. В рамките на QE е, е, банката похарчи 42,5 милиарда евро. Въпросът е следния. При какви условия Гръцката национална банка ще може да изкупува облигации на гръцки дружества и на гръцки банки в рамките на QE? Е? Тоест това количествено, тази количествена гъвкавост, която се очаква. And when? Ако и когато количественото облегчение бъде отнесено към Гърция, ние ще вземем предвид онези гръцки дружества, които биха могли да влязат в програмата за купуване на дружествени облигации. Стига, разбира се, да отговарят на изискванията. Благодаря Роман Трамоза. Grazie, Presidente Gualtieri. Presidente Draghi, benvenuto un'altra volta al Parlamento. Благодаря. Transparency. Um, since June 2016... От юни 2016 година Европейската Централна банка е изкупила е, облигации на стойност е, над 75 милиарда евро от частния сектор. Аз винаги съм имал съмнение за тази програма. Опасявам се, че между предприятията в еврозоната така изкривяваме конкуренцията, а липсата на прозрачност всъщност влушава положението в Германия. Има челен опит на Бундесбанката тези дружества да бъдат обнародвани. Обаче в южната част на еврозоната тази практика не е възприета и е много трудно да се знае а, от кои дружества се купуват облигации. А, така не може да се направи и заключение за това, кое дружество с какъв обем облигации участва. За това ние имахме писмени въпроси, а, които зададохме за повече яснота. Според нас тази липса на прозрачност на ниво Европейска Централна банка е вредна за банката. Е, освен това, може само да се съжалява, че съществува такава липса, тъй като банката положи доста усилия за по-голяма прозрачност. Е, би трябвало да се обнародват целите, балансите, нещо за което аз се застъпвам от години. Колкото повече е прозрачността, толкова по-сериозно се отнася към ЕЦБ обществото. Европейската централна банка, това е моят въпрос, ще направи ли е, насоки, според които да се разпространява по-голям обем информация за изкупуването на облигации? Благодаря. Вие ще получите писмен отговор на вашия въпрос, защото той е зададен писменно но ще кажа няколко неща в отговор на въпроса ви сега. Има 6 национални банки, които участват в тази програма. И те обнародват списък на а, активите, които са налични за а, обезпечено заемане. Ако се съчетаят данните от националните централни банки и данните от пазарни източници, можете да намерите информация на страницата на ЕЦБ. И също така можете да направите търсене, като това търсене ще ви каже кои са емитентите и къде се намират. Всяка национална централна банка сама преценява дали да обнародва допълнителна информация. Освен нали, това, което ние сме поискали от тях да обнародват. Тоест, голяма роля играят и самите национални централни банки. Не виждаме причина да централизираме процеса на разпространение на информация. В момента тази информация изцяло се разпространява от националните централни банки. В писмения отговор ще получите много по-подробна информация. Имам две минути. Уважаеми господин председателю, драги, без достатъчно прозрачност съществува опасност с паричната политика да се злоупотреби от някои централни банки да се финансира а, капитализъм а, на приятелска основа. Например, в Испания само три големи дружества са получили повече от 50% от всички облигации, купени от купени в Испания. И за това смятам, че тази информация трябва да бъде изнесена на ниво Европейска Централна банка и да, им бъде, да бъде подавана на ЕЦБ от всички национални централни банки, защото иначе ние не можем да се оправдаем пред избирателите си. Е, какво прави Европейската Централна банка? Подхранва дружества, които не се представят добре на пазара. Искам да ви уверя, че дружествата се избират на основата на критерии, свързани с риска. Няма никакви намерения на едно дружество да се отдава предпочитание пред друго по други критерии. Е, обемите е, се решават е, заедно с ЕЦБ от купуващите банки, банките купувачи. Ние не можем обаче да обнародваме насоките или обемите, тъй като това може да насърчи участниците на пазара да извършат вредоносни дейности. Кога ще приключи тази програма? Ами, тя току-що започна. Не е предвиден край. Това е част от нашата позиция за паричната политика. Тоест, управителният съвет ще вземе решение. Благодаря. Мигел Урбан Креспо. Благодаря, господин председател. Господин Драги, въпросът за банковите спасяване продължава да вълнува политиците и правосъдната система в нашата страна. Знаете, че Делойт беше глобен за ролята, която е игра с преди спасяването на банките, установихме, че беше представил един доклад с 12 грешки, които скриваха на практика реалните загуби на банките. И през последните седмици съдиите решиха да осъдят един от партньорите на Делойт като една такава присъда може да направи така, че Делойт вече да не може да работи като аудиторско дружество. Научихме също, че Родриго Рато, който беше председател на банка, беше, добавил, е, беше предоставил е, договори. Е, за съжаление, този, това касае не само моята страна, но и цяла Европа и установяваме, че това касае четирите големи аудиторски дружества. И установяваме също, че продължават някои хора да използват тези дружества за тези стрес тестове, които дружества не са. Се оказва, че не са надежни, което е много сложно. Какви мерки може да вземе Европейската банка, като говорен за супервизията, за да премахне този монопол и за да се справи с тези грешки? Освен това, предвиждали ли сте възможността да се направи един публичен одит, който да е независим и който да унищожи тази зависимост спрямо частния сектор и да прекрати този монопол? Uh, Благодаря. Разбира се, не бих коментирал отделни институции. Ще ви кажа, че ще получите писмен отговор, тъй като в момента на мен на мен не ми е ясно кой всъщност избира аудиторите. И по какъв процес предпочитат да работят тези аудитори? Това е част от надзорната ни функция, може би, но дали е част от нашата надзорна е, функция или е, Европейската комисия упражнява контрол или пък Генерална дирекция конкуренция, това мога да кажа по-добре писменно. Ние предлагаме да има независим обществен аудитор. Тоест, предлага се, но за това може да се помисли, само че в момента нямам категорично виждане за това дали следва да възприемем тази възможност. Благодаря ви. Благодаря, Филип Ламберц. Uh, Добър ден, господин председател. Два въпроса ще се опитам да се справя много бързо във връзка с еврозоната. Uh, е, знаете, че положението във Франция в момента може би създава известни възможности. Може ли да се класифицира е, бюджета на еврозоната е, в една от трите категории? Добре е да го имаме, неутрално е предложението и не е добре да го имаме. Второ, във връзка с пазарите на труда и тяхната реформа. Предложенията са да се придаде повече гъвкавост на тези пазари, както се направи в Германия и в някои други страни в началото на 80-те години. Когато заетостта расте, обикновено това става така, че повечето нови работни места са на непълно работно време или не са по безсрочни трудови договори. Не бих казал, че всички са некачествени работни места, обаче като цяло качеството на, на заетостта спада. Заетостта е 75% е в Швеция, 55% в Италия. И когато погледнете от тази гледна точка динамиката на пазара, не можете да си представите растеж, който да ни отведе до пълна заетост. Имам предвид унази заетост, която се изчислява с оглед на договорите на пълно работно време и еквивалента на такива договори. Може би фискалните и социални реформи не са подходящи за постигането на целта ни. Бих искал да чуя мнението ви по този въпрос. Uh, ами по първия въпрос Време е да се поразмисли. Време е да се помисли за бъдещето. Време е да се очертае как ще изглежда това бъдеще и това да бъде направено по-категорично, по-ясно. А бих казал и по-дълновидно, отколкото преди. Тоест, сега е моментът да преценим дали нашата рамка за конвергенция, която стъпва изцяло върху правила, не може да бъде усъвършенствана. Опитът от последните няколко години ни показа, че економическият и паричен съюз успя да устои на кризата но на моменти и твърде много се доближаваше до извънредно критично положение. И за това е естествено сега да се помисли за една конструкция, която да не бъде така често, както ние сме били в миналото, излагана на заплахи. От тази гледна точка, Европейският економически паричен съюз, бих казал, остава крехък и трябва да бъде доизграден. Знаем, че част от неговата крехкост се дължи на факта, че той не е доизграден. Тоест, необходимо е да вървим напред. Да вървим напред на различни плоскости. Има множество неща, които можем да направим доста бързо или в сравнително кратки срокове. Има и други неща, за които сега можем да започнем да работим. Много важно е от тук нататък да мислим без страх от необходимата промяна. Страх, например, от изменение на договорите. И трябва да започнем да мислим именно в тези посоки, без да се опасяваме, че договорите ще бъдат изменени евентуално. Това би била голяма крачка напред. Е, няколко пъти сме казвали, че фискалният капацитет е много важен механизъм за доизграждане на нашия съюз. По различни причини този економически и паричен съюз ще стане много по-солиден, много по-устойчив на различни шокове, които могат да се проявят в различни части на съюза в различен момент. Е, всеки съюз има федерален бюджет. Въпросът е как да го постигнем. Това трябва да ни интересува. И отговорите са такива, каквито са били и в миналото. Първо, за да стигнем до федерален бюджет, се нуждаем от доверие между страните и се нуждаем от сближаване, т.е. от конвергенция. Един вътрешно разнороден съюз по природа ще бъде и крехък, нестабилен. За по-голяма конвергенция ни е необходимо първо да приключим това, което сме планирали, това, което сме започнали вече, трябва да го приключим. Но също така е много важна и политиката на сближаване – политика, свързана с сериозни структурни реформи, сериозни фискални политики, до изграждане на економическия и паричен съюз. Всичко това са все аспекти на сближаването. Сега ще се спра на втория ви въпрос за реформите на пазара на труда. Мисля, че до голяма част в... Всъщност, това, което казвате, е много вярно. Често пъти нарастването на заетостта макар да е значимо, не означава непременно и качествени работни места. Не забравяйте, че за последните три години бяха създадени 5 милиона работни места. Много повече, отколкото бяха създавани в периода преди кризата. Вярно е, че при част от тези работни места липсва необходимото качество. Това също е вярно. Как, как да се подходи? Какво да направим? Нека да кажа също, че до голяма степен е, всички държави членки на Съюза са предприели реформи на пазарите си на труда, за да ги направят по-гъвкави. И сега трябва да се пуснат в действие втори кръг реформи, а именно да се създаде ситуация, при която наетите ще имат и уменията, за да запазят дълго работните си места. Именно по отношение на усилията трябва да се насочат реформите. И това трябва да бъдат реформи на образователните системи и системите за обучение. В миналото съм казвал, че трябва пазарът на труда да стане по-гъвкав, но днес трябва да говорим вече за усъвършенстване на нашите образователни системи, така че хората да могат да излизат от образователната система с умения, които позволяват дълго да работят и да работят по-качествена работа. Това ще означава по-голяма производителност и по-високи възнаграждения, т.е. ситуацията ще бъде печеливша за всички. Благодаря. Разбира се, не следва да припомням дори, че нашата комисия и нашия парламент са приели доклад във връзка с съвместното полагане на усилие за конвергенция, за по-голяма конвергенция. Това е много амбициозно предложение, но предложение все пак. Колегата Анеманс. Nog eens proberen, hoewel u een standaard antwoord daarop hebt, meestal. Благодаря, господин председател. Знае, че имате стандартен, стандартен отговор в този случай, но все пак ще задам въпрос. Мисля за системата на пенсиите. Европейската банка не се занимава с политика, вие се занимавате с стабилността на цените, но някой казва, че за разлика от че вие всъщност финансирате държави, това е свързано с задължения. Всъщност, вие се занимавате с политика, въпреки че уж не. Е, откупили сте милиарди, милиарди, мисля, че бюджета, баланса на Европейската банка е доста притеснителен. Не искате да отидете отвъд 33% от задълж... задълженията на а, държавите членки. И ни беше зададен в Нидерландския парламент един въпрос относно политическата роля. Вие може евентуално да играете такава роля. Казахте ни, че това е... вероятността е нулева. Но все пак, ако искате да спазите тия 33%, това е моят въпрос, коя страна ще бъде първата, според вас, която ще спази тези 33%, защото може би ще е интересно да го знаем. Um... Благодаря. Нека най-напред веднага кажа, че ние съзнаваме, че ситу... ситуацията продължава да е ситуация на ниски лихви. И тази ситуация е предизвикателство за пенсии, за застраховки <clears throat> и за хората, които спестяват. Е, това е ситуация, която изисква мерки и мерки се взимат в момента. Предизвикателство е тази ситуация, така е. Причината обаче за създалата се ситуация е, че ние имахме нужда от ниски лихвени проценти, за да започнем възстановяването. И възстановяването се вижда, то е факт, то започна. Има и други причини, които се цитират, а именно, че ние преследваме ценова стабилност, а именно инфлация под 2%. Това означава. Ос... Освен това, имаме Въведохме и програмата за покупки в частния сектор. Но също така, ние знаем, че тази програма има странични ефекти, но също така ние сме обвързани от договорите да има ограничение при е, тази програма. Програмата Програмата трябва да продължи да действа, но ние не планираме да, наро... да надхвърлим стойностите, да надхвърлим праговете. Те са факт и те няма да бъдат превишени. Може би трябва да се мисли за купуване на по-малко облигации. Госпожа фон Шторх, Господин Драги, вие отговорихте на въпроси на Вани Зали за е, системата, за двустранната система за напускане. А е, вие казахте, ако една, ако една банка, а, е, извинявайте, ако една страна напусне еврозоната, Това е един хипотетичен сценарий. Естествено, това е най-лошият сценарий, но когато говорим за този сценарий, може би трябва да говорим за по-реалистични сценарии, а именно не непременно излизането от еврото на една страна но вие дадохте много странен отговор в холандския парламент. Там ви попитаха какво ще стане, ако член на еврозоната преструктурира, реструктурира дълга си. И вие казахте, ние не искаме да мислим за тази възможност, такива неща няма да се случат. И освен това попитахте, защо ме питате това. И аз сега ви питам – същия въпрос. Вие през януари говорихте за хипотетичния най-лош сценарий. И така питам ви, какво ще стане, ако една страна на еврозоната е неликвидна и трябва да преструктурира дълговете си, особено, що се отнася за държавните дългове, които са част от баланса на ЕЦБ. Когато Гърция беше пред банкрут, тогава ЕЦБ закупи много дългови инструменти, много голяма част от дълга на, на Гърция, за да предотврати банкрута. Защо го направихте? Искам да ви дам няколко отговора. Договорите казват, че не може да се напусне еврозоната. Така че не обвързвайте тези въпроси. Вие казвате какво ще стане, ако една държава преструктурира дълго, дълга си. Аз ще ви кажа, погледнете Гърция на следващо място – има риск за цялата еврозона от облигациите, закупени от ЕЦБ. Въпросът е, че няма споделяне на риска, освен в, минимална, в минимален мащаб, в минимален обсек. Това е прерогатив крайна сметка на централните банки. Маркус Фербер. Благодаря, господин председател. И аз ще ви задам един въпрос, но той е по-безобиден. През март четири страни Гер... между другото и Германия имаше свръх излишък в порядък от трилиони. Други държави също имаха дефицити, акумулирани дефицити. Смятате ли, че това е устойчиво развитие? Миналия път вие казахте, че това е количественото облегчение. С него е свързано Франция, обаче трябва да има положително салдо. То, салдото е доста балансирано, казвате вие, но аз не го разбирам така. Как би изглеждала една балансирана система не би ли трябвало това да е нашата цел, а именно система такава каквато имахме преди кризата? Thank you. Um... Благодаря. Е, ще ви кажа след малко защо ситуацията на баланса е много по-различна от ситуацията през 2013 година. Сега, дисбалансите са свързани с децентрализираното управление на паричната политика. И много от усилията ни са обвързани от програмата за покупки в частния сектор. Около 18% от актьорите, които продават облигациите са извън, гра, извън границите на страната, където, се, където е седалището на ЕЦБ. Но централните банки на определени страни купуват облигации от определени партньори и тези партньори депозират тези пари не непременно в централните банки, които са продали облигациите, а ги депозират в финансови центрове, например в Бундесбанката. Това означава задължения към, на Централната банка – и задължение на тези централни банки към съответния финансов център. Така че това всичко е проблем на децентрализираното управление на паричната политика. На следващо място, нашата парична политика – произвежда ребалансирано портфолио, така го наричаме ние, а именно препродавачите на тези облигации използват своите доходи за закупуване на други авуари. Това може да са облигации или други авуари, които са в или извън Европейския съюз. Трябва да следим тези движения, за да разбираме увеличаващите се задължения. Тези увеличаващи се задължения имат връзка с закупените авуари в дадена страна. Сега за ситуацията през 2011-2013 година. Тогава какво имахме? Банките в еврозоните изведнъж особено в периферията, изведнъж видяха, че средствата, които идваха от пазара, започнаха да намаляват. Това създаде задлъжнялост за националните банки. Това беше драматично, защото тези банки е, защото банките в страната търсеха авуари от е, Националната банка. Сега ситуацията е съвсем друга. Тук имаме процес, който се води от доставките. Аварии се продават на пенсионни фондове, на търговски банкове, на спестителни фондове. Това е ребалансирано портфолио, което е отпор на децентрализираното управление на паричната система. Сега има ли сигнали за стрес на пазара? Не непременно сега. Ако погледнем финансирането и условията за финансиране, те са доста добри, както за търговските банки, така и за нефинансовите предприятия и за реалната економика. Къде има там, където имаше стрес, дали имаше стресови условия преди, през 2011-2013 година. Имаше. Имаше много високи лихвени проценти, имаше трудно за достъп до финансиране. Така че е, ситуациите преди и сега са много различни. Якоб фон Вайцехер. Благодаря, господин председател. Добре дошли тук. Имам два въпроса. Най-напред – перспективите за обозримото бъдеще за намаляване на лихвените, за обрат при лихвените проценти. Вие ни казахте, че има потискане на ценовата динамика, но сега може би е разумно да помислим за обръщане на тенденцията при лихвените проценти и какво може да представлява предизвикателство за по-намаления ръст на економиката. Въпросът ми е дали задълбочаването на паричния съюз ще иммунизира съюза от системни рискове и предизвикателства и по-специално как ще реагират в този контекст централните банки? Мисля, че тук един политически консенсус може да бъде постигнат. На второ място. си питате. програмата за покупки в частния сектор – Брексит ще има влияние върху финансовия сектор. Какво може да се направи тук? Усилването на режима с трети страни, включително и регламента за юрисдикциите в трети страни. Или пък или пък препоръки и разпоредби за финансов, сект, финансов сектор извън Европейския съюз. Моят въпрос е, в каква категория ще бъдат разпоредбите за финансовия сектор? Благодаря. Всъщност ние вече виждаме увеличаващи се лихвени проценти в Европа. Нашата оценка е, че това се дължи на общото подобрение на економиката и е, на тенденции в, в финансовия сектор, като дефлацията, например. Е, дефлацията е все по-малко заплаха, така че това по принцип е добра новина. има малко дефлация, която се наблюдава през последните месеци. Така че, дали може да говорим тук за нестабилност, не може да направим оценка в момента. А, сега, дали увеличаващи се лихвени проценти могат да ощетят в бъдеще финансовия сектор, това не може да се каже. Ако финансовите, ако лихвените проценти се доближат до нашите цели, това ще предпостави едно стабилно финансово развитие. И от тази гледна точка е, трябва да имаме съответните политики на разположение, както финансови, така и политики на растежа. Дали трябва да се мисли за институционална уредба, която да изключва възможна нестабилност, защото някои страни закъсняват в процеса на сближаване и постигане на, на заложените прагове. И имахме опит в началото на договора от Мастрихт Истината е, че държавите членки трябва да действат и да установят едни здрави финансови политики. Трябва да има стабилни застрахователни схеми и в същото време институционалния процес трябва да създаде силни институции, които да дадат отпор на системните рискове. Това ще даде възможност на страните, които изостават, да наваксат. For the future. Now, on your second question, the, um, let me just refer... На втория въпрос. Искам да направя препратка към съобщението на комисията за ССП, на 4 март. Там се виждат различни възможности за укрепване на надзорния режим към ССП. Има укрепен такъв режим на европейско равнище и съответните изисквания на европейско равнище. Но в крайна сметка вие трябва да решите какви, а, какъв режим ще бъде приложим за системно важни предприятия от трети страни. Това трябва да реши европейския законодател. Става дума за авуари, деноминирани в евро. Това ще определи естествено отношенията, бъдещите отношения с Обединеното кралство. Все още е много рано да се говори за това, но ние бихме искали да запазим настоящата степен на сътрудничество. Ние бихме искали да запазим стабилността на валутата – на фона на потенциален риск отвън. Ние приветстваме съобщението на комисията. Това съобщение признава ролята на Централната банка, която тя трябва да играе в новия ландшафт. Господин Мато. Благодаря, господин председател. Господин Драги, благодаря но искам да говоря за бъдещето. По два въпроса. Бъдещето на политически аспект. Чухме вече изявленията на госпожа Меркел, когато каза, че когато може да си имаме доверие, това е... Всичко това е част от миналото, но явно трябва да се извършат много сериозни реформи. Има немалко така, държави членки, които биха прие, приели, примерно, на по-дълбока бюджетна а, интеграция или някакви други мерки, финансирането на а, Банковия съюз. Но искам да чуя от вас как виждате тези предложения. Как може да работи една такава система? А, и второто, бъдещето на а, властите за надзор. Има една публична консултация, която касае тези, бъдещето на тези агенции, за да се знае дали те спазват целите си и задачите. И искам да знаем в това отношение какво е бъдещето според вас на тези агенции. А и още един въпрос, който ние всички си задаваме, т.е лихвените проценти. Вие казахте, че растежът е, е, вече се чувствителен, има спад в е, безработицата, доверието на пазарите е по-добро, имаме нужда от структурна реформа, а също така и да стимулираме нововведенията. Някои решиха да променят своята политика и ми се иска да зная какви са различните сценарии, които се предвиждат от Европейската банка. И един въпрос, на който съм сигурен, че няма да получа отговор, все пак ще го задам. Ще има ли увеличаване на лихвените проценти през следващите месеци? И накрая, съвсем накратко, нашите отношения, търговски отношения с Съединените щати Президентът Тръмп беше тук миналата седмица и отношенията са доста обезпокояващи, по-специално, що се отнася до търговската политика и бих искал да чуя вашето становище в това отношение. Uh, Благодаря. На първия въпрос. Ние приветстваме консултационния процес на комисията за ролята на ЕСЕЙ, През 2011 година бе създаден ESA банковия съюз и съюз, на който ще стъпи съюза на, а, на финансовите пазари. Ние си сътрудничихме с комисията и с ЕСАИ. ЕСЕ е, действа вече от 6 години и ние оценяваме дейността на агенцията. Много е трудно да се каже какви, каква ще бъде, какво ще бъде бъдещето на този орган. Важното е да продължи сътрудничеството с комисията, защото надзора трябва да бъде укрепен, заострен и освен това а, унифициран. Не бива да забравяме, че все още има много различия в държавите членки, много различни правила, което е в ущърб на една хармонизирана система – на второ място, трудно е да говоря на втория въпрос. Паричната ни политика по принцип цели сближаване на фона на инфлацията, като нашата цел е инфлация от средно 2% за еврозоната. Това е възможно. Това е постижимо. Тук играят роля цените на енергия. От тях зависи много. Така че ние трябва да сме убедени, че тази цел е постижима и че тази цел може да да бъде запазена и поддържана, дори когато оттеглим нашата парична подкрепа. Освен това, ние всички сме загрижени. Всички се притесняваме за единния пазар, защото той се основава на споделяне на предимствата на свободната търговия това, което се случи през последните 15-20 години е, че свободната търговия заедно с глобализацията произведе много предимства, но също така и много хора, които нямаха дял не, от, в тези предимства. Не. Целта ни сега е всички да могат да участват в този процес, всички да усетят предимствата на свободната търговия. И това е процес, И това, е, е, и това е важен процес, но процесите, които вървят в Штатите, естествено будят загриженост. Господин Парея. Мисля... Благодаря. Господин Драги, добре дошли. Нека ви попитам два въпроса. Първо, Паричната политика. Както вие казахте днес съвсем ясно, има вътрешен натиск в държавите членки от и той идва от заплатите. Това не, не може да опосредства сближаването на лихвените проценти. Освен това, положителните резултати не бива да ни заблуждават, че ръст все още не е постигнат. Има много какво да се направи. Мога ли да направя следното заключение? че <clears throat> целите на ЕЦБ все още не са постигнати и няма да бъдат постигнати в близко бъдеще. На следващо място, процедурата за свръхдефицита. Тук има положително развитие на, ефект, на економическия фронт, на економическия растеж и безработицата. Но в този контекст искам да ви попитам как го виждате първо вие и в този контекст португалското правителство решава да плати предварително да плати предварително част от дълга си по МВФ, от МВФ. Как вие виждате ограниченията на програмата на ЕЦБ за покупки в частния сектор? защото тези ограничения създават ситуация на намаляване на покупките. Смятате ли, че тази програма ще даде възможност за повече облигации да бъдат допустими, да бъдат включени в програмата? На първия въпрос. Отговорът е много сходен с този, който вече дадох. Това, което виждаме в, при инфлацията сега. Съча, че мерките, които сме предприели, трябва да останат до тогава, докато имаме една стабилна инфлация. И инфлацията е всъщност бива овладяна, а именно слезе на 2%, 2% и то устойчиво. Следващата седмица ще се състои съвета на паричната политика. Там ще има нова оценка и нови целеполагания. Вторият въпрос. Има наистина напредък в Португалия. И то във всички перспективи. Това е най-важното, но това, което искам да кажа, е, че уязвимостта е все още на лице, уязвимостта на банковия сектор. Все още имаме много високо МПС и тази уязвимост, е, с нея трябва да се справим. Това е важно за стабилността на банковата система, но е важно и за капацитета на португалските банки да подкрепят реалната економика. МПЛ са важни за кредитите на, на компаниите и и домакинствата. Третия въпрос. Аз не смятам така. Не смятам, че тук може да се говори и в роля играят ограниченията в количественото облегчаване. Вернер Ланген. Благодаря. Господин председател, хубаво е, че говорим редовно с вас. Искам да ви задам следните въпроси. Най-напред Говори се за много големи пропасти при ддс и за големи движения в, в кеш. Какво смятате вие по този въпрос? На второ място, е, това, което каза Яков фон Сектор, е много важно евроклиринга. Евроклиринга трябва да се види във връзка с Брексита. Смятате ли, че тук може да има сътрудничество с Лондон на базата на сътрудничеството в Европейския банков орган. И мислите ли, че Центра... Европейската Централна банка може да играе определена роля тук? На следващо място. Американското законодателство. Обама успя да прокара един закон след финансовата криза, закон за надзор. Не знаем обаче какво ще направи новият президент. президент. Той възнамерява облегчение за банките, възнамерява ги. Какво предполагате, че ще се случи? Как виждате ситуацията вие? отговор. На първия въпрос. Дали има голямо количество кеш, което е свързано с избягване на данъци? До момента не мога да кажа. Нямам информация, за да мога да, да дам точен отговор, но това е много възможно. На следващо място. Важно е да има международно сътрудничество в борбата с, с, срещу укриване на данъците. Така че независимо какво се случва, това е моето убеждение. Аз може и да греша, но Независимо как вървят преговорите с Обединеното кралство и Европейския съюз, би трябвало сътрудничеството в данъчната област да продължи. Всички държави членки потвърдиха даже в рамките на Г7, потвърдиха желанието си да поддържат борбата срещу криване и избягване на плащане на данъци. Вторият въпрос беше за Европейския банков орган и Европейската централна банка. А това са различни функции. ЕБО има регулаторни функции, а пък ЕЦБ има надзорни функции. Това не е едно и също. Но в крайна сметка в ръцете на законотворците, във ваши ръце е как да се формулира сътрудничеството между двете единици. Имахте още един въпрос. На него мога да кажа следното. Много е рано да се каже дали финансовото законодателство на щатите ще ще улекоти е, изискванията за капитал и ликвидност на банките. Или пък ще се насочи по-скоро към пазара. Ще има, може би, разпоредби за пазара. Ще има, може би, е, въпроси, е, които са по-близко до пазара, отколкото до банковия сектор, но може да има развитие и в двете посоки към банките и към пазара. Ние непрекъснато сме в контакт с американските партньори, но нямаме индикации. Естествено, това развитие е много важно. Важно е да имаме споразумение за стандартите на ликвидност и капитали, така че да имаме равнопоставеност между всички актьори. Господин Моркан. Грация, грация президент. Благодаря. Господин председател, това, което вече беше казано за стабилността за определен период. Ние подкрепяме, разбира се, заетостта и растежа, но без сериозна заетост динамиката ще си остане много слаба, както и вие вече сте го подчертавали много пъти през последните месеци. Искам да припомня, че дали Франкфурт или тази обмен на виждания с комисията, валутната политика, валутната политика не може да бъде единствената политика, която и инструмент, който да осигури растеж и, и изисква структурни реформи. Така че имам два въпроса. Смятам, че е, валутната политика ще бъде много по-ефикасна, ако е нещо повече от е, това, което е в момента и, е, и на европейско равнище да има една данъчна политика, която да бъде координирана от експансивен вид. Мисля, примерно, за това, което каза Московиси, комисар Московиси през 2016 освен това, смятам, че данъчната политика на европейско равнище може да гарантира един, една коректна политика, за да може да се създаде капацитет за баланс за еврозоната, което може да се финансира от собствени ресурси и евентуално чието характеристики да има този капацитет да могат да действат като, стабилиз... като стабилизиращ елемент. Благодаря. Um... Yes, many... Благодаря. Много пъти съм казвал, че нашата политика би могла да бъде много по-ефективна, ако включи бизнес цикъла като като например една структурна политика, която да увеличава подкрепата си за, за растежа. В момента оценката на Европейската Централна банка е, че настоящата парична политика в еврозоната е неутрална и че тя е подходяща. Това е оценката за момента. Ние наистина смятаме, че имаме неутрална политика и това е правилно. От перспективата Т.е. имаме един оптимален политически микс в този смисъл. На втория въпрос. Аз говорих за уязвимостта и крехкостта на паричния съюз, защото той още не е завършен. Някои от тези проблеми са свързани с това, че нямаме фискален капацитет. Този фискален капацитет е кон, концепция, която е важна за всички парични юрисдикции и съюзи. Тя е неразделна част от тях. Но как да се стигне до там? Това е въпросът. Какви стъпки трябва да се направят, за да се постигне това? Трябват ни два стълба, на които да стъпи финансовия капацитет. Доверие и сближаване, това са те. Доверието е важно, защото за да може да имаме фискален капацитет, е, страните трябва да си вярват. Те трябва да вярват, че не може да има непрекъснати и вечни кредитори и вечни длъж, длъжници. Не, че не може да има един вечен трансферен съюз. Трябва да има по-скоро един съюз, който да отговаря на шоковете и на кризите. Но вторият въпрос е много важен – е, не може да има е, големи разлики между държавите, които са обвързани в е, един съюз. Това означава, че трябва да има структурни реформи, които да се проведат. И тези структурни реформи ще трябва да са различни за всяка държава членка, защото всяка държава членка е специфична. Сега сближение. На, в каква посока? По-висок растеж. Това е нашата цел. Сега има подобрение от началото на кризата, но много има какво да се прави. Благодаря, господин Мартушел. Благодаря, господин председател. Плащанията в наличност са все още инструмент, който се използва от организираните престъпници, както и за неплащане на данъчни задължения. Президентът Моди в Индия прие закон за изтегляне на паричните знаци от обращение, за да унищожи сивия сектор. И тези мерки имаха много положително отражение върху индийската економика. В Италия, за съжаление, все още пари в брой се използват широко. Въпреки, или по-скоро заради това, че кредитните карти и използването им са свързани с много разходи. Например, кредитното дружество, което е издало картата, взема 3% комисиона. Освен това, вие плащате и за поддръжката на картата. И за това има опити непрекъснато да се заобиколят електронните плащания, да не се използват кредитни карти, просто при сделките да се плащат брой. В Италия би трябвало да се възприемат мерки, чрез които да се стимулира използването на кредитни карти, за да се ограничи използването на парични средства в брой в плащанията. Е, това ще позволи да се ограничи обращението на постъпление от незаконна дейност. Второто, на което искам да се спра, е, че Италия върви по път, който може да бъде определен като доста опасен. интернет много се спекулира за сривове на е, фондовите пазари. Много се спекулира и с възможното приключване на програмата за количествени облегчения. Какво мислите за това? Това ли е най-подходящият начин да се помага на нашата економика? По втория въпрос не мога да коментирам. Сега, хората могат да спекулират за всичко. Спекулира се с изборите, спекулира се с евентуални сривове на фондовите пазари. Не мога да изразя мнение във връзка с такива спекулации. Що се отнася до паричните средства в брой и връзката им с извършването на престъпление, трябва да отчетем, че Европейската Централна банка е доста активна на този фронт. Постепенно ограничаваме и даже е, ще спрем е, отпечатването на банкноти с деноминация 500 евро – но различни слои от населението в паричния съюз имат различни предпочитания във връзка с използването на пари в брой. Това трябва също да се има предвид. И разбира се, парите в брой се използват и за неща, които са незаконни. Active, uh, while we acknowledge the importance and the, uh, of the use of... Трябва да знаем, че в някои страни от няколко народа в еврозоната се изразяват опасения във връзка с това, че може парите в брой да изчезнат напълно. Следователно е необходим контрол, така че те да не се използват за незаконна дейност. За, например, може да се използват при данъчните декларации извлечения от разходите за кредитната карта и по кредитната карта. Това е един начин. Сега данъчното укривателство изисква предприемане на мерки, защото данъци се укриват не само чрез пари в брой, но и по други начини. А това на свой ред изисква и координация на ниво Европейски съюз. Благодаря ни на Джил. Благодаря, господин председател. Господин председател на банката, ще кажа две неща. Последните цифри показват, че е, безработицата в еврозоната е на най-низкото си ниво от години. Явно е, че голяма част от този успех е, се дължи на програмата за количествени облегчения на ЕЦБ. Същевременно днес казахте, че има нужда от е, по-голям ръст на производителността, а това изисква новаторство. Новаторството в финансовия сектор е от възло значение, но такова значение той има и в други сектори. Тук що приключи срещата на Г7, а, там е, основна тема бе промяната в климата и отказът на президента Тръмп да подпише. Ако се върнем на КОП-21, споразумението за борба с промените в климата беше свързано с ясни политически сигнали е, е, да се обърне внимание повече на така нареченото зелено финансиране. Зная, че е важно Европейската Централна банка да поддържа неутралитет по тези въпроси, но Европа категорично се е ангажирала да работи за подобряване на качеството на околната среда. Е, всеки месец ЕЦБ инвестира 60 милиарда евро в количествени облегчения. Може би е, трябва тези облегчения да придобият повече зелен оттенък. Как ЕЦБ може да окоръжи е, новаторството е, на плоскостта на зелените е, финанси. второто, което искам да кажа, е свързано с отговора ви на въпроса на един предишен колега. Вие е, казвате, че трябва да се използват всички средства за преодоляване на системния риск, който идва от дейности в трети страни. Как оценявате аргументите? на онези, които предупреждават, че преместванията ще доведат до значително увеличаване на банковия капитал. Thank you. Um, on your first question, um, Uh, Благодаря по първия ви въпрос. Когато разработихме програмата си за изкупуване на активи, Зеленото финансиране имаше значение. Това въжи и за програмата за изкупуване на облигации. Разработили сме тази програма, като преди всичко, разбира се, сме изхождали от парични съображения, съображения свързани с управление на риска и необходимостта от лоялна конкуренция. Така че във връзка с въпроса, който ми беше зададен по-рано, за това дали програмата за корпоративните облигации е в полза на някои дружества или не, отговорът е категорично не. Не, защото един от критериите е лоялна конкуренция и условия за такава при всички участници на пазара, които участват в тази програма. Казвайки това обаче, изискванията за участие в програмата бяха достатъчно е, широко формулирани, тъй че и много зелени дружества да могат да участват. Така че, е, вие какво питате? Е, дали имаме програма, която изключително е свързана с зелено финансиране? Аз бих отговорил не ако въпросът ви е такъв. Дали обаче в програмата могат да участват дружества, които се занимават с така нареченото зелено финансиране? Отговорът е да. Вторият ви въпрос е свързан с, сегашното положение. Вие а, е, засегнахте а, е, два въпроса. Централния контрагент и банките. А, е, как може да се отрази състоянието на централния контрагента върху банките. Във връзка с напускането на Великобритания, ние ще намалим способностите си да контролираме дейността върху офшорните зони, като същевременно се стремим да запазваме стабилността на еврото. И приветстваме инициативите на комисията да се стабилизират е, онези централни контрагенти, е, които имат системно значение. Знаете, че на 4 май бяха обнародвани редица мерки в тази връзка, включително засилен надзор на ниво Европейски съюз и изисквания за преместване. Е, това ще бъде взето предвид в бъдещата уредба на централния контрагент, която предстои да бъде прието. По отношение на повишаването на капиталовите изисквания, е, това е опасност по-скоро за банките, а не толкова за централните контрагенти. Е, но разбира се, и те могат да бъдат засегнати от този риск. Това е съвсем ясно. Бихме желали да е, обсъдим тази тема задълбочено. В момента извършваме консултации, включително с отрасъла. Междувременно, ние не сме участник в тези преговори, Готови сме, ако ни бъде поискан съвет, да го дадем, но не сме участници в преговорите на пълноправно основание. Благодаря. Гунар Хокмарк. Благодаря, Гунар Хокмарк. Благодаря ви. Е, винаги съм изненадан от това с какво настървение обсъждаме институционните промени в парламента и в Централната банка, вместо да обсъждаме трудните решения, които ще ни помогнат да постигнем структурна реформа на ниво Европейски съюз или на ниво държави членки. Е, е, като че ли се опитваме да търсим е, ключовете, които сме изгубили непременно под стълба с уличното осветление, а не там, където сме ги изпуснали. Всъщност не обсъждаме липсата на растеж. Вие казахте по-рано, че в различните държави членки има различни е, нива на растеж и това означава различни предпоставки за парична политика. Е, но по отношение на потенциалния растеж и там се наблюдават големи разминавания. Като това означава истински големи проблеми за паричната политика. Парадоксът е, че у тези страни, които най-много се нуждаят от растеж, са изправени пред най-голям риск от проблеми с натиск от прекомерна инфлация. И съвсем елементарният въпрос от моя страна, а може би той трудно ще получи отговор, е как да се справим с това. А, нека направя още една стъпка, задавайки този въпрос. Не трябва ли по някакъв начин да зададем цели на държавите членки за техния потенциален растеж, за да може да се измерва по някакъв начин обемът от необходими структурни реформи. Защото когато растежът е нисък, няма структурни реформи и това създава проблеми на всички. Um, Напълно съм съгласен с това, което казвате. Разнородността, хетерогенността, различията, дори когато не са драстични, са слабост на нашия паричен съюз. И това е проблем, който има само едно решение. Необходими са структурни реформи. Какво може да допринесе в този смисъл една обща уредба? Ние нямаме дори начало на такава на такава уредба. Имаме економически семестър, 6 месечи, имаме препоръки за отделните страни, но това е твърде скромно. тази обща рамка, ако това изобщо може да бъде наречено зачатък на такава рамка, трябва да бъде значително консолидирана. Нуждаем се от система за репериране в която страните обменят помежду си опита с структурните реформи, е, точно така както постъпваме при бюджетната политика, тези реформи и напредъка, постигнат чрез тях, трябва да бъдат обсъждани общо от държавите членки. Това е отговорът, който мога да дам към настоящия момент. А позволявате ли ми да се върна на отговора и на въпроса си? Съгласен съм с вас, но ми се струва, че в момента, в който заговорим за структурна реформа, започваме да си приказваме хубави приказки. Ставаме много любезни един с друг. Е, започваме да казваме, нужни са структурни реформи, всяка страна е различна от останалите. Да, знаем, че структурни реформи трябват, е, но те са политически чувствителни. Е, до някъде сме стриктни с пакта за стабилност и растеж, но не чак толкова стриктни, колкото трябва да бъдем. И някак игнорираме най-фундаменталните фактори за растежа и стабилността. Съгласен съм. И в известен смисъл начина да преодолеем този проблем е да укрепим ролята на комисията. Комисията е пазител на договорите. Комисията е пазител на пакта за стабилност и растеж комисията може да стане, ако не пазител, то поне основен гарант за това страните да спазват реперите, които отмерват напредъка им по пътя на структурните реформи. И разбира се, трябва да използваме економическия семестър и препоръките за отделните страни. Обаче е, структурните реформи са изцяло от компетентността е, на е, националните правителства. И това все повече ще ни създава проблеми, защото колкото повече националните правителства имат правомощия, толкова повече расте нестабилността на паричния съюз. Благодаря на Отис Мария. Господин председател, пак се връщам на въпроса за Гръцката национална банка. Гърция не участва в а, е, това количествено а, е, олекотяване, омекотяване. Има някакъв проблем с а, е, превода. Така, господин председател, пак се връщам за Централната банка в Гърция. Гърция не участва в тази схема за количествено гъвкавост. Освен това, вие поставихте много сериозни условия за присъединяването на тази банка, но тя участва в QE и похарчи 42,5 милиарда евро. По-настоящем знаем, че става дума за пазарна облигация облигации на международни дружества, например е, облигации на ИСМ, на ИССФ, т.е. Е, на тези, които ни наложиха един план за възстановяване. И въпросът ми е съвсем конкретен. Дали може, можеше ли гръцката банка да купува облигации на дружества и банки от Гърция, защото това са различни системи. Не е същото като да се купуват облигации, държавни облигации и облигации от гръцки дружества. Защо всъщност направихте това разграничаване? И второ, що се отнася до предложението, което направих малко по-рано и според е, дебата, който ние провеждаме, има доста голяма разнообразие в е, Европейския съюз. Някои държави членки е, отбелязват растеж. Казвам, че има разлики в Европейския съюз. Някои а, имат, а, са в рецесия, други растеж, а вие имате един на е, валутна политика. Не искам да кажа, че трябва да се промени, но трябва да се даде възможност на всяка централна национална банка да прилага собствената си валутна политика, която да отговаря на собствената е, си економика, като използва QE, е, съответствие с процента, който държи в капитала на Европейската банка. Да, да, ви поставяте точно същия въпрос, който зададохте и преди. Да, но не получих отговор. А, мисля, че отговорих. По първия ви въпрос. Всяко количествено облегчение е съпътствано от собствени критерии за участие. Банковите облигации не участват в тази програма в нито една страна. Така че те така или иначе са изключени. А дружествените облигации? Дружествените облигации са част от системата. Те Значи, ако и когато. Ако и когато бъдат спазени изискванията за участие, тогава ще участват и гръцки дружества. Благодаря. Трябва да приключим а, сега нашата дискусия. Съжалявам, че няма време за спонтанни изискван... изказвания. Но това е част от рутинния ни диалог по паричната политика с председателя на Европейската Централна банка. Сега ще спрем за две минути и след това ще проведем втора част на обсъждането. Като тогава ще разговаряме с господин Драги в качеството му на председател на съвета.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

така, преминаваме към трета точка. Това е публично изслушване в, е, с а, е, господин Драги в неговото качество на председател на съвета за системен риск. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да говоря пред вас в това си качество, именно председател на съвета за системен риск. Трябва да идентифицираме рисковете, които проистичат от промените в финансовата система. Тези е, промени са важни за реалната економика и за промяната на тежестта от банковете към небанковите предприятия. Освен това, трябва да развием средства и инструменти, които да опосредстват финансовата стабилност. Макропруденциалната политика работи най-добре, когато е разпределена добре във времето и предотвратява уязвимостта на финансовата система. В този смисъл искам да се спра на следното. Ще говоря за сенчестия банков сектор най-напред. Това е доклад, доклад за сенчестия банков сектор, който се опитва да осветли дейностите в сектора. Ще ви дам няколко цифри. Тук, а сек, а, тук а, активите на сенчестия банков сектор, включително пенсионни фондове, тези аварии представляват около 30% от всички аварии до 2012 година. Сенчестия банков сектор забави дейност напоследък, но въпреки това се е развил с 30%, нараснал е с 30% до 2016 година. Ето защо в тази част на сектора се създават нови рискове. Доклада за сенчестия банков сектор описва след, следните рискове. Е, ликвидност, леверидж, процикличност и взаимосвързаност. Това са някои от темите, които се засягат в доклада. Ликвидността. Ликвидността понякога е много ощетена по отношение на лебе, Въпросът е тук да се <clears throat> инвестира в високо леверечни инструменти. Тук възможността за стресове е голяма. Ликвидността може да произведе риск за финансова стабилност, тъй като има голяма, голяма голямо движение на цените. Вижда се, че е, рисковете могат да идват от разлики в левериджа и в ликвидността. Стреса от тук проистичат стресови ситуации за финансовата система. Това може да произведе следните резултати. Бързи продажби – на авуари. Тук трябва да се опитаме да се предотвратим да, тук трябва да се опитаме да предотвратим негативните влияния за финансовите пазари. По принцип, нашият съвет за системен риск се опитва да оцени цялата ситуация и в, се опитва да оцени ролята на различните фондове леверидж и риск за ликвидност трябва да бъдат следвани много внимателни, също така и в контекста на финансовите трансакции. Кредитният риск може да бъде намален чрез експозиция на маржа и на обезпечеността. Обезпечеността играе огромна роля – в финансовата система. Маржите и намаляването на дълга също допринасят за стабилността на финансовата система и намаляването на риска. Има определени ограничения тук, обаче, например, обезпеченията. Обезпеченията задават и мащаба на финансирането, което може да бъде получено като кредит. Процикличността – това е също много важен фактор. Фактор тук има времеви аспект. От него могат да се да проистекат негативни спирали. Макропруденциалните инструменти са важни. Те са свързани с намаляването на дълга и маржовете. Тук има практични предизвикателства, с които трябва да се справим. Европейският съюз трябва да следи и рисковете, проистичащи от свързаността на банковите институции с небанковите институции и сенчестия банков сектор. Взаимосвързаността на финансовата система се отразява в различни форми на дейности, на дейностите в финансовия сектор. От тук проистичат различни видове финансови стресове. Регламента за пазарната инфраструктура ни дава възможност за събиране на финансови данни, на базата на които може да оценим риска на финансовия пазар. В момента сме изготвили първия анализ, стъпващ на тези данни. Оказва се, че банковите институции имат огромни предизвикателства на свързани с даване на кредити. Е, също така е, проблеми има и в небанковия сектор и свързаните с него трансакции. Доклада за сенчестия банков сектор показва, че 6% от експозициите на небанковия сектор се дължат на предприятия, които са извън Европейския съюз. И тук е, е, е важна дискусията за клеринговите къщи. Тези резултати <clears throat> са резултати, които почиват на данните за взаимосвързаността на актьорите в банковия сектор. Вижда се нуждата от задълбочено сътрудничество. Вижда се нуждата от укрепване на регулаторната рамка, но все още има много предизвикателства. Например, трябва да се затворят пробойните в законовата рамка, когато става дума за трансгранични рискове. Трябва ни един по-холистичен подход към всички е, предприятия, които функционират в сенчестия банков сектор. Освен това, са необходими допълнителни данни за оценка на риска на сенчестия банков сектор. Тук имаме нужда от консолидирани данни. Дадох ви един преглед на сенчестия банков сектор, а сега ще се насоча към макропруденциалната политика. Има напредък при анализа на небанковия сектор. Искам да ви дам един пример. Организацията за състраховки и професионално пенсионално организиране излезе през 2015 година с един тест. Сега се провежда втори тест – в сътрудничество с Европейската Централна банка. Все пак съществуват инструменти за определени цели, например намаляване на дълга, ликвидността и левериджа това са инструменти, но те трябва да бъдат доразвити и разширени. Освен това, режима за възстановяване на банковите предприятия трябва да имат макропруденциален проф, профил. Ние работим с комисията и ще продължим да работим по тези въпроси за да може да дадем на макропруденциалните власти необходимите инструменти. И накрая искам да се спра на факта, че макропруденциалната политика е много важна за успеха на, начи... на нашите начинания – Нали, законодателният процес тук е много важен. Властите използваха наличните инструменти през 2016 година успешно, с, като целта беше да се справят с уязвимостта на финансовата система. Всичко това бе направено в контекста на директивата и регламента за капиталовите изисквания. Благодаря. Благодаря ви. Както казах, е, времето ни е малко и затова трябва да групираме въпросите и да намалим времето за един въпрос до минута и половина. Първият въпрос ще бъде зададен от господин Кицас. Thank you, благодаря, господин председател. Искам да запитам председателя Драги, какво мисли за риска в гръцкия банков сектор? Различни тенденции се наблюдават, някои положителни, някои отрицателни. Според мен оценка е необходима. Например, непогасяваните задължения остават на много високо равнище. Имаше терористично нападение срещу е, господин Папа е, Димус, е, бивш заместник председател на Европейската централна банка. Може би посланието на терористите е било, че те ще се борят с банковото преструктуриране. От друга страна, системните банки вече са рентабилни, а тяхната стойност на фондовите пазари е през миналите месеци се повиши. Смятате ли, че системният риск ще бъде контролиран в гръцкия банков сектор, така че той да може в непосредствено бъдеще да стане истински инструмент за финансиране на гръцката економика? Или ще бъдат повторени проблемите от миналото, които наложиха да бъде рекапитализиран нашият банков сектор? Благодаря, Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Комисията току-що обнародва своите предложения за единия пазар на капиталите и добави едно измерение, е, безпокойство по отношение на макроекономическата стабилност. От гледна точка на СРБ, дали е, считате ли, че разполагате с всички необходими средства, за да се справите с е, събития на пазара, които не са желателни. Например, като става дума за пазара на ценните книжа, имате ли възможност е, да се намесите, ако примерно е, има някакви проблеми в държави членки? И дали, както ние го предлагаме в преговорите, които текат, възможността да се измерят, да се оцени качеството на даващия заем, дали това са и другите инструменти, разбира се, дали това ви позволява да се намесвате и да вземате мерки по отношение на целта за стабилност. Нотис Мариас. Нотис Мариас. Кирия Проедре, кирия Драги. Господин председател и господин Драги, с третия пакет заеми бяхме предвидили 25 милиарда евро за рекапитализирането на банките, но само 5,5 милиарда евро бяха отидоха за тази цел, така че в момента им са 19,5 милиарда евро, които проистичат от третата програма. Но има също и един проблем с MPMs и много гърци са изправени пред опасността да загубят жилищата си, преди това, че те са закупили, ще са взели много кредити, 10% от техната стоеност. Дали ще се съгласите да се въведе един обществен фонд, с който да може да се справят хората с тези заеми, и са тези 19,5 милиарда, които са предназначени за рекапитализиране на банките и този публичен фонд да може да подкрепи вземащите, кредити, да могат те да все пак спасат собствеността си и да се приложи същия модел, като в Кипър. Тоест да има едно първо предложение за възстановяване, за връщане на дълга, което предложение да бъде направено от е, различните стрес фанс, Възможно ли? Е? Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Още веднъж добре дошли, господин Драги. Един от най-големите рискове пред нас сега е свързан с атаките в кибернетичното е, пространство. Всички сме запознати е, с е, атаката WannaCry. Е, това беше откупен софтуер, доста елементарен. Обаче цялата ни финансова система разчита на свързаност на данни. Въпросът ми е, смятате ли, че във вашата организация, но и в националните компетентни органи, достатъчно внимание се посвещава на сигурността в киберпространството, може би, този въпрос трябва да бъде изведен на по-преден план при стрес-тестовете, защото ние все повече зависим от цифровизацията на финансовия сектор. Вторият ми въпрос е свързан с централните контрагенти и клиринга. Смятате ли, страхувате ли се, че в сегашния политически климат, когато разговаряме за локализация, на клиринга на евро, администрацията на Тръмп може да откликне с желание доларите да се подлагат на клирингови операции само в Съединените щати. Имах и още един въпрос, обаче виждам, че председателят се притеснява и ще го оставя за друг път. Прекрасно. Най-сетне господин Димитрий Пападимурис. Благодаря, господин председател. Господин Драги, бих искал да ви задам един въпрос, който касае Гърция. Европейската централна банка принадлежи към квартета на кредиторите и всичките ваши, ваши изявления ми кара да мислим, че ще има възстановяване на гръцката економика и че трябва да има повече е, доверие, на по, един по-ясен, една по-ясна пътна карта, за да може от август е, до година е, моята страна да заема на пазара с разумни лихви и без да има такива специални програми. От момента, в който вие изявихте вашето съжаление за липсата на споразумение от 22 май, Искам да попитам какво очаквате от следващото заседание на Еврогрупата, за да може да определите е, този пътен лист, както вие обещахте, за да може и вие самия да направите вашата оценка и да може също да включите Гърция в, е, програмата за тази количествена гъвкавост. До кога всъщност е, Гърция, гръцкия народ ще плаща за липсата на гъвкавост и пазарлъците в парламент, на парламент, правителствата в Дъблин. И гръцкият народ иска да разполага с ясна пътна карта. Кога най-после ще се а, приключи с това непрекъснато отлагане? Um, Благодаря ви се опитам да отговоря най-напред на въпросите за Гърция, въпреки че е, Гърция на нито едно заседание на съвета, на съвета за системен риск е, не е била обсъждана. Наистина в Гърция и нейния банков сектор е постигнат забележителен напредък. Особено ако погледнем капитализацията на гръцките банки днес, не разполагам с точните цифри, обаче тя е в пъти по-висока, отколкото беше. Но имаме един проблем. Имаме много висок процент на обслужвани задължения. Това до някъде се дължи на кризата, на проблемите, които имаше банковата система тогава. Голяма част от мерките в сегашната програма са необходими за успешното приключване на прегледа. Тоест, действията, свързани с банките, с правителството, с парламентарната дейност и с извънсъдебното решаване на спорове са еднакво важни. Трябва да съществува рамка за лесното преодоляване на тези задължения. В някои страни обаче няма такива механизми. Е, има само съдебен път за решаване на тези спорове и това всъщност води до увеличаване на броя на тези задължения. Е, това е проблем свързан с наследство от миналото. И сега той продължава да пречи на нормалната кредитна функция на банковата система. Е, държавата е създадала законодателство, което е, всъщност е, понякога създава законодателство, което се прилага само към е, новите необслужвани задължения, но не и към тези от миналото. Впрочем, това не е проблем в Гърция. И тук е, се надявам, че мерките, които бъдат предвидени, ще бъдат изпълнени своевременно. Междувременно, господин Лукас Пападимус беше споменат. Той беше невероятен заместник-председател на Европейската Централна банка, невероятен министър председател и много голям мой приятел. Искам да изразя личната си симпатия, както и симпатията и разбирането на всички служители на Европейската Централна банка, на членовете на нейния управителен съвет към него във връзка с това, което той преживя. Е, все още съм на тема Гърция. Какво да очакваме от следващото заседание на Еврогрупата? Споразумението във връзка с дълга. Е, какви мерки по отношение на дълга ще го направят устойчиви в Гърция е тема, която е обсъждана между държавите членки от една страна и между държавите членки и комисията от една страна и МВФ от друга. Всъщност това е нужно в момента. Такива мерки. Количествените облегчения за Гърция не следва да бъдат приемани за дадеността. Ние следва да извършим собствена независима оценка, като предвидим и отрицателни варианти във връзка с устойчивостта. Искам само да кажа ясно, че оценката за устойчивост на задлъжнилостта се извършва от е, комисията, от МВФ и от Европейската Централна банка. И е, това, което до сега е правено, не предрешава заключенията на управителния съвет на ЕЦБ е с оглед на неговия независим анализ. Що се отнася до капиталовия съюз? Да, ние подкрепяме инициативата да бъде е, създаден е, съюз на паричния пазар, парично-пазарен съюз е, в е, Европейския съюз, но е, трябва да знаем, че успоредно с необходимостта от разумна разнообразяване на източниците на финансиране, законодателите трябва да разработят мерки за преодоляване на системните рискове, с които ще бъде съпътстван този съюз. И тези рискове са свързани с наличието на сенчест банков сектор. Този сектор се разрасна неимоверно и ще расте още. Е, доста говорихме за финансовите технологии преди, но е, те са преди всичко свързани с развитието и бума в е, небанковия сектор т.е. сектора на небанковите финансови институции. Така че там трябва да се внимава. В момента регламента за ЕСА е, се преразглежда. Ще се опитаме да укрепим ЕСМА и във всички случаи е, смятаме да обръщаме внимание на тази тема и в бъдеще. Естествено, има различни мерки, които могат да ограничат капацитета за поемане на нова задлъжнявост. Е, това е преди всичко свързано с мерки от страната на търсенето и макронадзор. И за това се надявам, че и тези мерки ще допринесат за ограничаване на сенчестата банкова дейност. Сега, по въпроса за атаките в кибернетичното пространство. Да, тези атаки се нуждаят от максимално внимание. Сега сме съвсем наясно, че това може да се окаже или всъщност е най-важният проблем – с който се сблъскват нашите компетентни органи. На последното заседание на министрите на Г7, Г7 из, на темата бе обърнато изрично внимание. Сега тя се обсъжда практически на всички международни форуми. Естествено, обсъжда се и от Европейската Централна банка. Националните компетентни органи също и отделят внимание по отношение на това дали този елемент следва да присъства в стрес-тестовете, да, Банка в Ингланд в момента го включва този елемент. Знаем, че се предприемат различни инициативи от националните централни банки или от националните компетентни органи, които са натоварени с надзор и в еврозоната. Е, и то мерки се предприемат именно в тази посока, да се включи елементът киберзащита в е, стрес-тестовете. Напълно съм съгласен с това, което казвате. Що се отнася до мястото, където се е, извършват клиринговите операции? Е, трудно е да се каже е, какво ще е окончателното споразумение, до което ще стигнат различните заинтересовани. Ние не сме страна по това споразумение. Но разбира се, можем да дадем съвет, ако ни го поискат. Това, което е важно за нас е, каквото и да е споразумението, да съществуват силни надзорни правомощия по отношение на клиринговите операции в евро и клиринговите операции, които могат да се отразят върху стабилността на еврозоната. С това ограничавам отговорите си. Не отговорихте за необслужваните задължения в Гърция. Не отговорихте на въпроса ми. А да, за парите, които остават за рекапитализация. Не, аз отговорих на въпроса ви, защото а, Гърция не се обсъжда в момента. Не знам какво, за какво ви е необходим този отговор. Вижте какво. В момента говорим за Европейския съвет за системен риск. Филип Ламберц. Не го виждам. Барбара Капел. Благодаря. Вие говорихте за доклада за сенчести банков сектор и говорихте за международната обвързаност и за това какви, <clears throat> каква огромна печалба генерира този сектор. Казахте, че има проблеми с данните от Китай. Специално последните данни са от 2010 година. Сега с... искам да ви попитам дали е, партньорите от Китай работят достатъчно добре с ЕЦБ. Е Има ли евентуално и трети източници, откъдето може да получите допълнителни данни? Втори въпрос. Доклада за системните рискове и оценката на макропруденциалните политики. И казахте, че има две страни, в които няма надзорни органи на пазара. В Италия има закон от 2016 година, но няма разпоредби за, за приложението. Имате ли срок за Италия и какви са вашите приоритети за макронадзора в Италия. Thank you. Марко. Благодаря ви, Марко Вали. Президенте, президенте. Благодаря. Господин председател, имам един въпрос по един въпрос, който беше вече повдигнат. И това предложение на Европейския Седбонд, който в момента сме в една ситуация на потенциално и напускане на тази количествена оценка. И за някои е, страни се създава проблем с е, държавния кредит, както Италия. Евробонда не са само тези инструменти е, и може да трябва да има солидарност между страните в затруднения. Става дума за тези държавни книжа трябва да бъдат разпределени по различни траншове, съобразно с рисковия профил. С този инструмент обаче се засилва фрагментацията между държавите членки и в, се създават проблеми в, те, на ниво държави членки. Така че този инструмент – е, явно единствения, който в момента се разисква, за да се търси начин да се намали риска. Но не виждам начин, по който може да се направи допустим и поносим в известен смисъл на дебита на европейско равнище. Thank you, Thomas Mann. Господин Томас Ман, благодаря. В презентацията, която ни представихте, говорихте за е, недвижимостите. Моят въпрос е именно за този пазар. Тук има развитие и то възходящо. В началото на годината ЕЦБ каза, няма опасност от балон на недвижимостите тук. Но Международният валутен фонд каза, че има много опасение да се презагрее този пазар. Може да се повишат лихвите и това може да доведе до презагряване на пазара. Нашият министър КСА, светофарът е жълт, т.е. опасност. Каква е вашата оценка? как виждате развитието на пазара на недвижимости в Германия и в другите страни? Thank you. Last question. Благодаря, колегата Фернандес. Благодаря, господин председател. Имам два кратки въпроса. Първият е свързан с въпросът, който беше зададен от колегата Перванш относно преговорите във връзка с цените книжа. Ние преговаряме със съвета един текст, който предвижда възможността за надзор на цените книжа, на пазарите на цените книжа с по-засилена отговорност и ревизиране на тези risk retention, когато, в случаите, когато се налага. Така че ми се иска да зная как настоящия комитет може да го направи. Освен това, вие се позовахте на проблема с а, заемите в случая на Гърция, но има възможност да се намери европейски отговор на не толкова ефикасните а, заеми, така че бих, ми се иска да знам докъде е стигнала тази работа. Ще отговоря на въпросите. Надявам се в реда, в който бяха зададени. Първо за Китай. Китайското правителство е дало някои данни, обаче ние разполагаме само с данните за Европейския съюз по отношение на Италия. Италианското правителство в момента подготвя съответната нормативна уредба. The ESRB has a task force. Да, има работни групи, които в момента се председателстват от председателя на Националната банка на Ирландия за ИСБИС. Може би това е предложение, при което а, облигациите ще бъдат а, обединявани и пускани на траншове. Обаче тук няма да има солидарна отговорност. В този смисъл а, този вид облигации няма да бъдат евробондове. По никакъв начин. Те просто са различен инструмент. И в тази връзка Европейската Централна банка, управителният свет на Европейската Централна банка, а не на съвета за системен риск, е на мнение, че е прекалено рано да се направи извод за тази нова концепция. Надяваме се, е, че тук работата и подготовката ще приключат до ноември месец, т.е. до края на годината, във връзка с жилищните имоти. Жилищните имоти поскъпнаха, особено в големите градове. В Германия, но и в Холандия, в Австрия, както и в други държави. Да, в тази, този смисъл сме отправили предупреждения. Е, и на последното изслушване, което проведохме, тези предупреждения се чуха ясно. Ако се сравнят е, цените в отделните страни, като се излезе и извън е, големите градове, виждаме, че средните стойности са плюс-минус близки до исторически ниските средни стойности. Така че не смятаме, че този сектор прегрява системно. Има на някои отделни пазари и в отделни сегменти на този пазар прегряване, но то не е системно. Във всички случаи отпускането не може да се сравни с това от преди кризата. Тоест, ипотеките и отпускането на заеми все още са на много нормални нива. Значи, е, цените растат, обаче не сме видели увеличаване, съществено увеличаване на заемите. Естествено, има някои места, където такава връзка съществува. Една страна, за която не мога да си спомня коя беше, е, много собственици е, на жилища е, са в състояние, при което дългът им е по-голям от пазарната стойност на жилищата. Надяваме се, че тези проблеми ще бъдат преодолени. Като цяло финансовата устойчивост ще се постигне. най-сетне е във връзка с обезпечаването. Съветът, общият съвет на съвета за системен риск има възможност да направи преглед на инструментите, макронадзорните инструменти по отношение на обезпеченията. Между другото, следим дискусиите в Европейския парламент във връзка с обезпеченията. И до голяма степен Европейската Централна банка е съгласна с насоката на тези дискусии, само че предлагаме да се обърне специално внимание на повишаването на коефициентите за задържане на риска. Защото ако искаме тези инструменти да се използват за финансиране на реалната економика, смятаме, че така както съществуват инструментите с присъщите им белези, защитата е достатъчна. Ако има прекалено много наблягне върху коефициента, ще се стигне до неравновесие във връзка с необслужваните дългове. Точно както казах, за преодоляване на необслужваните задължения в Гърция се изискват мерки от самите банки за предотвратяване на риска и за събиране на задълженията. Необходими са мерки от страна на правителствата. Правителството трябва да създаде атмосфера, която благоприятства изплащането на задълженията. Трябва да се улесни съдебното производство, да се улесни решаването на тези проблеми чрез извънсъдебни средства. Тоест има цял спектър от мерки. На национално ниво не може да се каже, че едно решение трябва да получи предимство. Ние следим тенденциите, но разбира се и колкото и добри последици да има една мярка, тя сама по себе си няма да е достатъчна. Всички останали мерки трябва да бъдат съчетани с нея, за да могат да бъдат решавани въпросите с необслужваните задължения. Председателят на комисията, благодаря. Можем да приключим сега това второ изслушване. Както винаги, то бе много полезно и интересно, поради което искам да благодаря на председателя на Европейската Централна банка и на Европейския съвет за системен риск, за неговото посещение. Както винаги, разговорът ни ще бъде много полезен за работата ни, както и за постоянния диалог между нас. Благодаря ви.